Well, this is now four minutes late. Закъсняваме вече с 4 минути. Радвам се, че имаме трима колеги в залата. Ще ви разкажа накратко за заседанието на координаторите от преди малко. В дневния ред имаме а, за марта българска петиция. Ще се има петиции за лекарствените продукти в Андалусия, за дискриминация на децата. Те ще бъдат добавени към дневния ред за април. Координаторите решиха, че годишният доклад на омбудсмана ще се изготви от EFDD. Решението за специалния доклад за омбудсмана и прозрачността на съвета, както и нашия годишен доклад се отлагат за март. Координаторите решиха, че нашата комисия трябва да изготви становище по доклада на Либе за минималните стандарти в Европейския съюз. А кой ще бъде докладчик, ще решим през март. Ако решим, може да внесем изменения по подготвителните действия за пилотния проект за бюджета на омбудсмана. Решихме обаче да не взимаме решение в това отношение сега. Решихме да не изготвяме становище по освобождаването от отговорност за 2017 година относно спорваните препоръки бяха приети с няколко малко изключение 0998, 0147 и 49. Остават отворени тези петиции, а 0999 петиция ще бъде затворена. Всички петиции по Каталуния бяха обявени за недопустими по искането за точки Б 573, 363, 166. Тези петиции се затварят, а останалите петиции оставят отворени. Относно констативните посещения и изслушванията, координаторите взеха решение посещението за 7 и 8 май в Амагуста ще вземем решение дали да извършим това посещение относно изслушването за ендокрините дизруптори през март. Програмата ще бъде окончателно изготвена по смисъл на писмената процедура между колегите. Втората половина на 2018 година ще се поставят и до 6 марта се дават исканията за констативни посещения. Петиция 1088 за ФАТКА. Координаторите решиха да внесат устен въпрос към комисията и съвета с резолюция. Тя ще бъде внесена в пленарна зала през юли 2018 година. Ще включим евентуални теми за междупарламентарна среща с националните парламенти. Крайният срок е 6 март. Координаторите решиха да внесат устен въпрос към комисията относно стратегията за хората с увреждане и възможността да се кандидатират за избори и да гласуват. И това е с оглед на предстоящите избори през 2019 година. След това представих актуална информация във връзка с Брексит, както и съответната проекторезолюция, която ще разгледаме на пленарното заседание през март за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство. Представих актуална информация за актуалното положение за портала на Пети в писмена форма. Там се говореше, извинете, относно резолюцията за Брексит, крайния срок за предложение понеделник, 26 февруари, 3 часа. Обсъдихме реформата на статута на омбудсмана. Решихме, че тя ще се отложи до последващо заседание. Координаторите си отбелязаха точките за информация, след което Анджела ни докладва за посещението в Лима. Това беше. Сега преминаваме към констативното посещение в Таранто. Радвам се, че тук в залата имаме хора от Таранто. Както си спомняте, посещението се проведе през юли. Аз ръководех делегацията. Анджела Валина беше с нас, както и господин Тери Кабрас. Имахме и придружаващи членове, господин Куцулино, добре е дошъл, и Елеонора Еви. Делегация, посещението беше част от предварителните ни планове. Целта беше да се а, видят заводите Илва и дружеството Ени, както и отражението върху околната среда и а, работниците, както и живущите в района, както и бъдещите рискове, които могат да доведат до влушаване на положението в тази област. Изключително красива област Таранто. Срещнахме се с носителите на петицията и заинтересовани страни и обсъдихме а, въпроса, за да може да имаме по-добро разбиране за случващото се в Таранто. Имаме изключително подробен доклад във връзка с посещението. Там са отразени всички дискусии и наблюдения, които направихме по време на завода. Трябва да подчертая, че делегацията осъзна колко а, изключително е положението в района. Дадохме си сметка за сложните минали и настоящи технически процеси или по-скоро липсата на такива понякога. Открихме, че хората физически усещат всичко, което се случва. То се усеща във въздуха, който се диша, миризмата и замърсяването също са ужасни и те са част от ежедневието на хората, особено в поветровитите дни. В наскорощен отговор на въпрос на парламента относно Юва, комисаря а, заяви, че следи отблизо случващото се, дори спомена за евентуално производство по нарушение на законодателството, а, тъй като директива 2010 от 75 за индустриалните емисии е нарушена, както и решението за изпълнение на комисията относно най-добрите налични технологии за стоманодобивните цехове и чугуна. Заводите ще увеличат производството си дори и да не разполагат с най-модерните технологии, което е разочароващо. Осъзнахме също така, че а, няма лесно решение за Таранто. Така че изходната ни точка би трябвало да бъде балансирано решение и споделяне на отговорността между трите модела за околната среда, за социалната сфера и за економиката. Трябва да има баланс. И никой, първите два елемента не трябва да се подчиняват на третия. Трябва да се излечем и полука от миналото. Смятам, че комисията трябва да следи това, което се случва в завода Илва и в района на Таранто като цяло. Благодаря на всички, които се включиха в посещението и които сега са в залата. Имаме и посетители от Таранто. Трябва да изчистим околната среда, да премахнем замърсяването, да направим по-добър и безопасен живота на гражданите. Това е наш дълг. На кого да дам сега думата? Ще дам думата на членовете на парламента. Господин Тери Кабрас не е тук, но Анхела е тук. Искаш ли да добавиш нещо? Благодаря, Сесилия. Наистина, ти много добре обясни нещата. Аз участвах в тази мисия и искам да благодаря и на председателката и на секретарята за прекрасната подготовка. Беше много полезно. И, док, и доклада е много изчерпателен. И наистина събрахме много информация. Доклада наистина съдържа подробно информация за всичко, което а, извършихме. Също така искам да благодаря и на жалбоподавателите а, за това, че внесеха жалбата, организирахме срещи с тях. Беше много важно те да споделят своята загриженост с а, нас и също така се, се, се разбра какво трябва да се направи, колкото се може по-бързо всичко, което е, е свързано с интегрираният проучване, защото наистина е, граничните стойности са високи и хората са изложени на опасност. Като цяло посещението беше много положително. Забравих да кажа нещо, което исках гражданите е, системно биват е, изключени от е, информация за завода, нещо, което трябваше също да спомена. Пьеро, благодаря ти за това, че организира това изключително интересно посещение. Благодаря ти за това, че се присъедини към нас. Това въжи и за Биргит и останалите от секретарията, които работиха усилено по организацията на това посещение. Забравих да спомена това още от самото начало. Сега да чуем Елеонора. Благодаря ти, Сесилия. Аз също бих искала да благодаря на ръководителя на делегацията за възприятие по време на посещението подход. Благодарна съм а, а, за начина по който се случиха нещата. Благодаря и на секретарията за оказаната ни техническа помощ. По време на посещението осъзнахме, че има много проблеми за здравето на хората, за околната среда и това трае вече над 30 години. всичко се извършва в общърп на гражданите. Има много респираторни заболявания, от тях страдат най-вече децата, развиват се много тумори и сърдечно-съдови болести, които са пряко свързани с индустриалната дейност, която се упражнява в региона. Това трябва да ни накара да се замислим. Имахме възможността да чуем и представители на региона е, и така успяхме да се запознаем с щетите, които се нанасят и на местното селско стопанство. здравните власти и компетентните власти по отношение на опазването на околната среда заявиха, че всички изисквания по отношение на околната среда се спазват. Това не обяснява обаче защо санитарния риск за гражданите продължава да бъде изключително висок и неприемлив. Имаше доста прояви на небрежност при управлението на завода. Имаше и логистични проблеми. Малко информация се предоставя на обществеността от страна на ЕНИ по отношение на проекта и по отношение на замърсяването на въздуха. всички правителства в Италия. Никое правителство в Италия не е успяло да защити нито околната среда, нито здравето на хората, въпреки инвестираните средства. В заключение бих искала да кажа, че случая не става въпрос за прилагане на най-добрите налични технологии. Не става въпрос и за промяна на модела на управление. Чисто и просто трябва да се изостави този устарял модел на управление, който вече не е оправдан. Необходимо е цялата индустриална територия там да бъде преобразувана и да се остави малко повече е, пространство за гражданите, за да развиват по-различни дейности. Това осъзнахме по време на посещението. Необходимо е да се вземат предвид много елементи във връзка с завода Илва. Когато разглеждаме петицията, вносителите на петицията ще имат възможност да ни предоставят повече информация. Нашата комисия трябва да продължи да отделя внимание на темата. Благодаря. Господин Коцолино, искате ли да кажете нещо? Не. Просто бих искал да посоча, че това, което правим е изключително важно. Благодаря на всички ви за участието. Благодаря на всички от нашата комисия. Смятам, че доклада отразява много добре това, което установихме по време на посещението. Тук са отразени и срещите, които проведохме. Определено даваме си сметка, че сме изправени пред едно сложно явление. Никой от нас не разполага с магическа пръчка, за да може да реши проблема моментално. Необходимо е да видим дали евентуална политическа промяна няма да може да доведе до промяна в Таранто. Европейския парламент може само да приветства една подобна промяна – Необходимо е да се заемем сериозно с въпроса. В този доклад има и е, някои крайности, които според мен трябва да бъдат заличени. Трябва да продължим да наблюдаваме това, което се случва в Таранто. Ние бяхме там през юли, след това изготвихме а, доклада, но много неща са се случили от тогава насам. А, на 24 април ще трябва да одобрим документа и тогава ще трябва да отделим необходимото внимание на всеки един аспект. Важно е да следим внимателно какво се случва в Таранто. Нека да бъдем бдителни. Като същевременно да не забравяме, че ще оставим на следващия състав на парламента да извърши проверката. Необходимо е да се доближим до гражданите и е, да имаме на наша страна общественото мнение. Необходимо е да възстановим диалога, защото този проблем не е типичен само за Таранто – В момента се обсъжда седалището на Агенцията по лекарствата и всички ние осъзнаваме, че има документи, които не ни биват предоставени от страна на съвета. Ето защо е важно да продължим работата си, тъй като по този начин ще имаме по-голяма видимост. Аз ще внеса изменения по доклада Смятам, че работим в правилната посока, не трябва да отстъпваме, защото проблемите в Таранто трябва да бъдат решени веднъж за винаги. Това е, което трябва да направим. Благодаря. And, uh, Rosa. Rosa. Благодаря, Роса. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искала да се присъединя към благодарностите, изразени от Елеонора. Чухме почти всички кметовете, гражданите, предприятията. Европейския парламент посети региона 2014 миналата година. Отидохме в Таранто, за да вдишаме с пълни гърди въздухът, който дишат тамошните граждани. Видяхме причината за внасянето на петицията. Благодарим на вносителите на петицията, на различните асоциации. Сега имаме ясна представа за санитарното и економическо положение на района. Необходимо е да се сложи край на замърсяването. Най-вече от страна на ИОВА. Помислихме за а, различни варианти могат да бъдат създадени нови работни места в Илва или в други индустриални комплекси, но за тази цел ще са необходими десетократно по-големи инвестиции, за да може да се създадат нови работни места в кръговата економика, селското стопанство, туризма. Един милиард за селското стопанство. Това а, съвсем не са някакви а, фантазии. Ако успеем а, да инвестираме в кръговата економика, ще а, създадем 10 пъти повече работни места. В случая говорим за петрол, за стомана, съответно в случая на Илва и Ени. Няма индустриален план за Ени, има само проекта за такъв – така, например, производството може да се увеличи, но това не трябва да става за сметка на околната среда. Настоящия план е неприемлив. Не трябва да се работи по начина по който това се прави сега. Твърди се, че завода Илва замърсява в голяма степен. Твърди се, че Ени има а, проект, който ще доведе до още по-голямо замърсяване. От дълги години Европейската комисия а, води дело за нарушаване на а, законодателството на глоби, така и не са наложени. А, така може да загине цяла една италианска провинция и цяло едно поколение. Създаването на нови работни места по този начин ще доведе до загуба на човешки животи. В Таранто вече няма достатъчно а, място, така че Бог да ни закриля. Благодаря, господин Мартен. Е, бянвени, бянвени. Добре дошъл. Добре дошъл в нашата комисия. Аз също се връщам. И никога не съм ви напускал наистина. Исках само да добавя няколко информации. Знаете, че аз познавам това място, защото, нали знаете, че ArcelorMittal е направил предложение за изкупуване. В момента генерална дирекция е, промишленост прави проучване, но това няма нищо общо с околната среда. Но доколкото знам, след е, е жалба от кмета на Тарант и от е, губернатора на региона на Пулиите, указа и е, е, за, се, се, се счита вече за невалиден отменен. Така че независимо какви ще са резултатите от изборите, указа ще бъде отменен. Това е информация, която получих преди няколко дни. Благодаря ви. Бих искал да чуя какво ще каже комисията. Марко Гаспаринети, кажете ни. Благодаря за възможността и благодаря ви за това, че поехте инициативата да посетите Таранто. Аз също посетих Таранто преди няколко месеца поради същата причина, за да установиме какви са, какво е положението на нещата. Под, подобни доклади са изваредно полезни за нас. Разбирам, че е проекто доклад, така че бих добавил малко информация. Е, нов указ бе прият на 29 септември и новият е, план за околна среда бе одобрен. Е, това ще се вземе предвид с оглед наказателната процедура. Исках да спомена този нов указ, защото разбирам, че някои депутати смятат, че комисията проспива нещата и седи с кръстени ръце. Не, напротив, комисията следи много отблизо бедствието в Илва и разглежда три процедури. Първо, процедурата за държавни помощи, която приключи през декември 2017 година. Ние поискахме от италианското правителство да а, обещати а, семейство Рива, което получи 1 милион и 100 хиляди евро и а, беше приложен принципа замърсителят плаща. Така че Европейският съюз, не само комисията, а, просто изпълниха задълженията си. и прилагането на, на този принцип беше наша първа грижа, що се отнася до завода Илва. Второ, процедурата временно е суспендирана с оглед да видим какво ще стане с ArcelorMittal. Очакваме резултатите, които ще ни подадат от нашите колеги от Генерална дирекция конкуренция, защото става дума за в момента разследване като тези, които се водат при аквизиции и сливания и се надявам, че допъл, допълнителната информация ще може да бъде включена и в окончателната версия на вашия доклад. Значи нов указ, нов декрет, нов нов указ, нов екологичен план и ново положение на нещата. Така че просто в, в, в момента има много нови елементи. Значи 1 е, милион и 100 хиляди за семейство Риво и 1 милиард и 200 хиляди от страна на Арцелор Митал, ако бъде одобрено плана за и за сливане. Може би това смятате, че не е достатъчно, защото наистина и има и води, които са замърсени, включително и почвата е замърсена в региона в е, диаметър от 20 км. Там не може да, да има нормално животновъзно и така нататък. Така че ще видим как, как, какви а, как, как, как, какви а, аргументи ще извади ArcelorMittal и конкурентите на ArcelorMittal. Ще видим каква, какво ще бъде, каква ще бъде реакцията на Генерална дирекция конкурентоспособност на, на тези аргументи, но като цяло е, ще работим в тясно сътрудничество и ще ви предоставиме цялата информация, с която разполагаме. Господин Гаспаринети, е, това, което момента казахте е много, много, много по-ясно, отколкото цялата информация, която до сега сме получавали за завода Илва. И се радвам, че нашата, нашето посещение, нашата мисия там е, ще може да ви бъде полезна на, комис... да бъде полезна на комисията, ако комисията е, заведе е, съдебна процедура, което ние бихме искали да стане. Срока за изменения относно за препоръките е 19 марта 3 часа след обед. Ще го гласуваме на 24 април. Това е за тази тема. Бих искал да кажа на господин Козолино, на Леонора, на други е, колеги, че има много забавни снимки е, от всички, всички нас е, с каски, е, предпазни костюми и така нататък. Ако искате да ги видите, много са смешни. Така, сега Сега, петиция 378 относно стрелбището в Бардена Реалес. Няма го а, жалбоподавателят, но госпожа Самарели от комисията е тук след сред нас. Благодаря ви. Жалбоподавателя се оплаква от дейностите, извършени в местността Бардена Среалес, която се ползва като стрелбище. Всъщност става дума за един биосферен резерват, обявен от ЮНЕСКО и който попада под директивата за местообитанията. Както казах, става дума за природен парк, биосферен резерват и природен парк. Тоест, това е отвъд правомощията на комисията. Същевременно обаче комисията казва, че е, територията се покрива от е, е като специално защитена зона по директивата за местообитанията. По принцип в защитените зони е, няма някакви проблеми свързани с военни действия или Същевременно обаче е, се иска е необходимо да се вземат предпазни мерки за да се опазват местообитанията и видовете, които са от значение за Европейския съюз по място. Няколко въпроса бяха отправени към комисията относно състоянието на тази местност. Комисията а, отправи запитване към испанските власти относно състоянието на а, местото. Е, получихме отговор от е, испанските власти, че от испанските органи, че стрелбището функционира от 1951 е, година, че е извършен из научен доклад от 2014 година, който не е установил на, на, наличие на някакви промени. Също така изследвахме и научния доклад относно присъствието и разпространението на някои видове птици. Този доклад е бил направен през 2014 година и там се установява, че наистина има някои промени на дейности, свързани е, свързани с стрелбата, но като цяло няма достатъчно доказателства, за да се смята, че има обезпокояване на видовете. Е, комисията е, подчерта, че е необходимо да се осигури подходящо планиране и контрол на военните дейности в района с цел да се предотвратят е, възможните отрицателни последици за популациите на птиците и другите видове. През декември обаче е, зоната Барденас Реалес бе включена в списъка на специална защитена зона съгласно член 4, параграф 4 от директивата за местообитанията. И е прият план за управление, като план за управление е, включва е, резултатите от е, научния доклад и Предвид наличната информация, комисията не може да установи никакво е, нарушение на европейското законодателство и не са известни никакви преки последици от е, е военните действия по места нямаме допълнителна информация, за да промениме решението си и заключенията си по въпроса. Благодаря ви. Поканихме и регионалните власти от Навара, но те отказаха да дойдат Роза. Благодаря, госпожо председател. Да, и аз като комисията ще се опитам да изясна нещата. Да, наистина става дума за стрелбище, в е, който функционира от 1951 година, т.е. практически 70 години. И е, бях, бях, бях, бяха, правени много изследвания и междувременно много директиви са били прияти и така нататък. Но няма никак налична информация за нарушаване на някакво законодателство, като стрелбището се управлява в сътрудничество от а, Министерството на отбраната и на околната среда. Сегашното е, стрел стрелбище било модернизирано. Сега. Е, хун, хун, хунтата е, на Навара отговаря за този регион, който обединява 20 22 е, общини, 21 от тях е, са се подписали под е, една декларация, след което нямат нищо против стрелбището. Е, това, това бе разгледано и в е, парламента където също безето решение продължава нефункционирането на стрелбището с а, доста голямо мнозинство. Само в а, а, регионалният парламент на Навара бе взето решение за закриване на стрелбището, но те първо не нямат правомощия за вземане на подобно решение. А, как, както казах, компетентни органи са държавните органи, както и други органи. Така че съгласно всички заключения на компетентните органи, няма намер нарушение на законите и правилата, свързани с околната среда, така че смятам, че тази петиция трябва да се закрие. Да, не, не виждам а, друг, който да иска да взима дума. Този, тази петиция не е закрита по искане на ГОЕ, но те не присъстват, така че смятам, че можем да се съгласим с сказането от Роза и да закрием петицията. Сега преминаваме към следващата петиция 841 от Севрин Бре френско гражданство относно неправомерно използване на европейските регламенти и дискриминация срещу родители, които не са с германски происход от страна на германската система по семейно въпроси, включително Югентант, агенцията за крила на а, детето. Северин Бре е сред нас. Имате, а, разполагате с 5 минути за изказване. Мерси, мадам благодаря, госпожо председател, дами и господа, членове на Комисията по петиции. Аз съм Севрин Брейт с френско гражданство и съм майка на едно малко момченце, родено във Франция. Той е сега на 5 години. Живеех в Германия, когато бившият ми приятел с германско а, гражданство. Извинявам се Живеехме заедно с а, моя приятел, с немско гражданство и тъй като бях обект на насилие от негова страна, за да защитя детето си, аз реших да се върна във Франция. Направих това, за да се скрия. Беше напълно законосъобразно, тъй като според немското законодателство аз имах родителски права върху сина си. Тогава моя бивш приятел започна съдебно производство срещу мен в Германия и тогава започна истинският кошмар. Бившият ми приятел нямаше родителски права и по смисъл на конвенцията от Хага не можеше да получи детето. Детето тогава бившият ми приятел ми заложи капан чрез Хюген Дамт или Немското министерство за младеща. Бе разпространен фалшив имейл с логото на немския съд на това дружество, Министерство на младеща, в което бащата уведомява, че има родителски права, което не беше вярно. Аз трябваше в рамките на една седмица а, да изпратя писмени становища. Друг е въпрос дали за Германия, европейска държава, е нормално една седмица да се счита за разумен срок, а, за да изготви човек своята пледуария и след това да я преведе. След това бях повикана с, с сина ми на съдебно производство. Аз мислих, че отивам на помирителна а, процедура, защото документите, които ми бяха избра... изпратени, не бяха на френски. Аз отидах съвсем наивно, а, защото не се чувствах виновна за нищо. Не мога да ви опиша това, което се случи на 8 юни 2017 година. Тогава съда превиши всичките си правомощия. Аз а, а бях се преместила законно с детето си в Франция, а пък те обявиха жалбата ми за недопустима. Немският съд реално не беше компетентен. Въпреки, че не беше компетентен, немският съд превиши всичките си правомощия и след като аз се бях изнесла от страната и без бащата да го искал, немският съд отсъди родителските права на бащата. По този начин откраднаха детето ми и го върнаха в Германия. Аз излязох от съдебната зала в деня на рождения ден на сина си и излязох от съдебната зала без сина си. Те ми откраднаха детето. Аз се прибрах съвсем сама във Франция. Единственото ми право, след като излязох от съдебната зала, беше една целувка от сина ми. Няма нищо по-нечовешко от това, което се случи. Германия потъпка всички европейски права, всички правила, включително и собствените си, когато се касае за децата. Тя потъпка свободното движение в Европейския съюз важното е детето да остане в Германия. Защото според германците те не могат да, децата не могат да бъдат щастливи в чужда държава. Аз имах изключителните родителски права върху детето си, за това се преместих. А след това те ми откарнаха детето при положение, че немския съд дори не беше компетентен. Не съм и вярвала, че мога да живея това през 2017 година в съд на държава, основателка на Европейския съюз. Аз отидох толкова наивно на това съдебно заседание, което се оказа капан. Въобще не съм подозирала, че ще ми отнемат детето меря си думите, но Германия наистина открадна и организира отвличането на сина ми. Тя наруши всички основни правила. Аз бях наказана два пъти. Бях подложена на насилие от бившия си приятел, а след това ми бе отнето детето. Дори не ми дадоха право на посещение. Не мога да виждам сина си. Аз набързо съзрях как се държат немските съдилища спрямо родителите на деца, които не са германци. Немската система иска да остави всички деца в Германия. Ние, не немските родители, никога няма да имаме право на справедлив процес в Германия. Как е възможно това да се случва в Европа? Нали Европейския съюз ни защитаваше. С тази петиция искам да заклеймя липсата на спазване на европейските правила от страна на Германия. Не се спазва Брюксел 2А. Този регламент се прилага в моя случай. Те открадват децата с двойно гражданство. С моята петиция бих искала да помогна на всички европейски родители, които са изправени пред същия проблем. Зная, че сме многобройни. А, ние сме членове на Асоциацията Деца заложници. Нашите животи бяха разбити от това недостойно поведение. Изискваме от Парламентарната комисия на Европейския парламент да спре Германия, да обсебва и да отвлича децата с двойни гражданства. Върнете ни децата. Умолявам ви, помогнете ни. Това е престъпление. Благодаря ви. Ситуацията е наистина много-много трудна, много деликатна. Тя наистина разстрои всички нас в момента. We understand that you are passionate and we are also... Ние разбираме вашите чувства, изпитваме огромно съчувствие към вас и към сина ви. Ситуацията е изключително сложна. Сега, въпреки всичко това, нека да се опитаме да запазим хладнокръвие, разбира се, да бъдем съчувстващи, тъй като ситуацията е много деликатна. Пия Линдхолм от комисията е сега сред нас и се надяваме тя да хвърли малко светлина върху този казус. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, че ние също сме съгласни, че това е трагедия за а, цялото семейство. Напълно разбирам, обаче разбрахме, че вашата комисия още не е получила нашия документ с нашите разсъждения. Е, този документ вече е готов. Е, надявам се да го получите. Аз, разбира се, ще ви го представям. Жалбоподателката казва, че нарушен регламент за родителските права, когато става въпрос за трансгранични елементи в родителски производства и когато става въпрос за определене на родителски права. Сега, по въпроса за компетентния съд, както а, самата жалбоподавателка а, каза, че Германия не е компетентния съд. А, в този случай, е, седмица е, след като дете, майката и детето напускат е, Германия, означава, че всъщност компетентният съд е в Германия, тъй като детето е живяло в Германия и член 8 от Брюксел 2А е всъщност се разписва именно компетентния съд. Има един подобен случай и съдебно решение в съдебната практика Меркюри, Меркюри 497 черта 10. В това е, съдебно решение Европейският съд е, е, отбелязва, че Националният съд определя кое е обичайното местопребиваване на детето. Имайки предвид обстоятелствата в тази ситуация, всяка една ситуация трябва да се определя кой е компетентният съд. В, то, в вашия случай, когато в това дело майка, бащата не е, изпълнява родителските си отговорности, когато майката французойка напуска а, Великобритания. По принцип, германския съд а, а, призовава а, родителите да ги изслуша и също така и децата. Дори и деца на 3 години също са призовавани в съда да бъдат изслушани децата също. Това е обичайна практика в германски съд, децата да бъдат е, изслушвани и това е, е в е, съответствие с прегледа на регламента Брюксел 2А, а именно съгласно европейското законодателство се разписва задължение да детето да бъде изслушвано, както и родителите. Държавите членки са подписали Конвенцията на ООН за правата на децата и там е също има разписано задължение за изслушване на детето. В, този, е, е, в тази връзка комисията не смята, че има нарушаване на европейско законодателство. Що се отнася до производството на национално ниво, то още тече. С оглед на това, ние не можем да предприемем никакви действия, дори и да има ам, сигнали за нарушаване на европейско законодателство. Затова ние ам, можем да посъветваме жалбоподателката да се възползва от всички средства за правна защита на национално ниво. Що се отнася до а, решението към момента, а, трябва да бъдат на детето са наложени временни мерки за оставане в а, Германия. А що се отнася до родителската отговорност, разбира се, трябва да се спазва националното законодателство, да се прецени това. Що се отнася до решението на Германския съд, искам да подчертая, че материалното семейно право разписва определянето на родителски права. И това, разбира се, не се обхваща от Брюксел 2А. Това не е от правомощията на европейското законодателство. Тези въпроси се уреждат от национално законодателство, така че комисията не извършва мониторинг на националните съдилища и това сме го заявявали вече тук в тази комисия. И в тази връзка можем само да кажем, че тези решения, тази ситуация може да бъде разгледана и решена само на национално ниво всички европейски граждани могат да се възползват от средствата за правна защита в други държави членки. Информацията за това може да бъде намерена на нашия електронен портал. Така че е, жалбоподателката може да се отнесе на национално ниво, за да се възползва тези средства за правна защита само на национално ниво мога да, може да се определи дали правата за основните права са нарушени. Ако това се окаже така, тя може да се объде към Международния съд. Комисията, разбира се, носи отговорност единствено само относно прегледа на Брюксел 2А. Благодаря, госпожо председател. Thank you very much. Много благодаря на представителката на комисията. Колеги, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Тази тема е свързана с административната практика на съдилищата в Германия. Вече тук сме разговаряли по тези въпроси, а именно в Германия се наблюдава дискриминация спрямо родители, които нямат германско гражданство. Имали сме и други случаи тук. Родители, които не са с германско гражданство, които всъщност са пострадали именно от политиката на Югендамт, германската агенция, еквивалент на закрила на детето. Така че това са, не са единични случаи. Това са, да наречем, чужденци, а, чието дете е отнето от Югендамт, от а, германските служби и детето не може да напусне Германия. Съществува директива за помирителни производства – но тя не се спазва. В германския съд е обичайна практика германските родители или тези, които имат германско гражданство, да бъдат преферирани и предпочитани. Тоест, това е очевидно нарушаване на принципа за справедлив процес. И това е заложено в хартата за основни права правото на справедлив процес. Без значение какви са обстоятелствата и данните. Факта, че единият родител е германец, повлиява на съдебното решение в полза на този родител. Без значение другите обстоятелства. Така че нека да не забравяме подобни случаи. Има такива. И бихме желали да помолим комисията да провери дали действително няма нарушение на европейско законодателство, защото ние смятаме, че германските съдилища и югентан, германската служба за закрила на детето, проявяват дискриминация срещу негермански родители. И съдебните решения са в полза на германските граждани, на родители с германско гражданство. Мисля, че това е очевиден факт. Така че трябва бързо да вземем решение по конкретния случай тук. Става въпрос за дете, отнето от майка си. Майка, която няма германско гражданство. Така че, моля ви а, да попитаме комисията или вие, госпожо председател, да кажете, че сме имали такива и други случаи. Трябва наистина тези случаи да бъдат внимателно разглеждани. Съдилищата и Германската служба за закрила на детето не би следвало да дискриминират родители без германско гражданство и да не фаворизират тези с германско гражданство. Така че аз апелирам тази петиция да а, а, остане отворена. Да, благодаря ви. Южини. Мерси, мадам Благодаря, госпожо председател. Когато поискахме тази петиция спешно да бъде включена в дневния ред на нашата комисия, това беше защото осъзнаваме спешността и страданието и абсурдността в този случай. Срам е от това, което чувам. Това ли е облика? Това ли е отговора на европейските институции пред подобна трагедия? Казвам го след като чух думите на Европейската комисия. Ние в комисията по петиции сме задължени а, да направим така, че на гражданите да се даде по-друг отговор от този, който чухме. Да оставим на страна трагичния случай, е, който ни занимава. Е, той не е единствен. Това се случва редовно. Проблемът е структурен. Това е една, един публичен орган, който е, се държи дискриминаторно. Тук въпросът не обира до регламент Брюксел 2А а до това дали обществен орган в Европейския съюз не се държи недискриминаторно. Трябва да тълкуваме регламента, но не като това да не ни кара да забравим проблема. Много случаи има, които трябва да бъдат разгледани. Непрекъснато а, ни се докладва за подобни случаи. Не може да си затваряме очите от гледна точка на процедурата. И в това отношение има много питанки. Справедливо ли е това, което се случва? Дават се някакви иллюзорни срокове, изпращат се документи, които не са преведени, взимат се решения, които се е, привеждат в изпълнение незабавно на, в съдебната зала изслушано ли е било детето от компетентния съд? Ако съществува риска в съдебната зала накрая на съдебното дело да бъде отнето детето, то тогава бих могла да разбера защо човек няма да отиде в съдебната зала. Това ли очакваме ние от един справедлив процес? Трябва много внимателно Европейската комисия да разгледа проблема, а не само да ми тълкува регламент Брюксел 2А трябва да се разгледа решението на Хуген Дамт в светлината на европейското законодателство. А, имаме гаранции в хартата с основните права и в европейското законодателство. Не ни препращайте към ООН или е към друга инстанция. Имаме си достатъчно законодателни текстове, които залагат принципи, които в случай са подкопани. И в светлината на тези принципи трябва да тълкуваме решението на Хуген Дамт. Нека петицията да остане отворена. Нека Европейската комисия да направи по-задълбочен анализ. Нека да уведомим немското правителство, че парламентарната комисия по петиция отново ще се сезира по въпроса. Е Едеонора. Си, грация. Благодаря ви. Първо бих желала да благодаря на жалбоподавателката а, за този случай, защото това не е първият, който имаме, и то с а, германските служби. От 10 години тук в нашата комисия по петиции а, разглеждаме сходни случаи и не, действително а, практиката на а, германската служба за закрила на детето е доста странна меко казано, дискриминираща. знаем, че това е петиция, а, показва а, само единичен случай, а, а реалните случаи са многобройни. Те са като айсберга, още не са разкрити. Сега конкретно по регламента Брюксел 2А. Прилагането на а, ревизирания регламент Брюксел 2А ще задълбочи практиките на дискриминация на родители с чуждо гражданство. Беше премахната екзекватурата с новите промени на регламента. и автоматично всичко ще се решава от един национален съд. Той ще се прилагат мерките на а, германската служба за закрила на детето, Югентамт. Като, разбира се, всякакви такива решения се мотивират с, а, а, че всичко се прави в интерес на детето. Разбира се, и работната група е отправила писма до тази служба през последните години и отговора, който получаваме е винаги в интерес на малолетното, непълнолетно дете. Разбира се, това е много обща формулировка. Какво означава това? Това не е дефинирано в съдебната практика. колкото и парадоксални да са отделните е, е, случаи, е, винаги се измиват ръцете с тази формулировка в интерес на детето. И под е, е, тази форма се промъкват дискриминиращите практики. Тази петиция трябва да остане отворена и да се вземат предвид препоръките на работна група за крила на детето. И за пореден път нека да изпратим писмо до Германското министерство и съответно до съответната служба. Благодаря ви, господин Мартан. мерси. Благодаря ви. Кой по-добре от вас, госпожо председател, познава по-добре работата на тази комисия? С десетки а, петиции сме се занимавали във връзка с Хугендамт. Не зная за един път или един случай, в който а, родителят с а, гражданство различно от немското да е спечелил делото. Съмнявам се, това поражда у мен съмнение. В, тук, в тази същата зала, преди около година, и тогава и вие настоявахте, госпожо председател – да извикаме тук представител на Хугендамт. Представителя дойде. Каза ни каквото очаквахме и казаха, ние се грижим за върховния интерес на детето. Спомнете си, ей там в дъното на залата имаше едно 18 годишно момче от Поша, което беше в същото положение. Вие му дадохте думата и този младеж каза на Хуген Дам, това не е вярно. Аз съм част от а, тези деца, които искаха да виждат майка си, майка ми беше полекина и вие ми забранихте да го направя. Това противоречи на правилата на европейския дух. Къде е грешката на госпожа Бре? Тя а, говори а, в плен на емоциите, но това е нормално. Единствената й грешка е била, че се е доверила на правосъдието, на съдилищата и тя е попаднала в капан. Те си заложили капан. Ако си беше останала във Франция, днес щеше да бъде с детето си. Какво да правим ние сега, европейските депутати, които не сме германци? да кажем на а, не немските родители, ходете в Германия, за да ви вземат детето. Това ли да им кажем? Окопна война ли искате сега да започнем? Кажете ми, цитирайте ми един случай, един единствен случай, в който не немския родител да а, е спечелил делото. Ако и аз имам много примери, десетки примери в това отношение. Не казвам, че в Германия е пълно с престъпници и с негодници. Госпожа Брайт вече бе осъдена от Госпожа Бре вече е била осъдена от съда на правата на човека. Има една тъмна сила в Германия, включително и моето собствено правителство, защото аз се обърнах към собственото ми правителство. Говорих му за случая на госпожа Бре и като казах става дума за Хугендам, ти ми казаха, о, моля ви се, това е деликатна тема, там не пипаме. Хайде, това е една тъмна сила? Къде е, е интереса на детето във всичко това? Защото аз не го виждам. Too, cool Благодаря ви. Разбирам, че сте много емоционален. Темата е действително такава, но нека все пак да запасим хладнокръвие. Става въпрос за петиция, като всяка останала. Петър, имаш думата. Yeah, да, благодаря ви. Аз, аз като колегите, които се изказаха, съм напълно съгласна. От години, всъщност 10 години, разглеждаме такива случаи с германската служба Югентамт. Сега, какво да кажа? В нашата комисия тук сме изправени пред един принципен проблем в такива случаи. Тук малко сме изправени пред дилемата мир, приятелство или война. Има случаи, където родителите се е, разделят, разбират се, в други случаи остават конфликти. Тук имаме три страни в подобен случай. Това е бащата, мъжът, детето и майката. В повечето случаи се изслушва само едната страна. Тук при нас обаче, и за съжаление. Сега, трудно е, трудни са такива случаи. Въпреки това, обаче, ние трудно можем да си дадем сметка къде можем да помогнем. Можем ли да помогнем изобщо? Ясно е, че ние не можем да помогнем. И а, не е справедливо спрямо жалоподателя, защото трябва да бъдем честни. Каквото и да правим, ние не можем да помогнем на жалоподателя. Сега, в 99% от случаите германската а, служба за крила на детето Югентамт разглежда, разбира се, вътрешно национални проблеми. Това е факт. И се остава само 1%, който, а, разбира се, става въпрос за чуждестранни случаи, в случаи с трансграничен елемент, френското посолство се включва, други посолства. Това става въпрос за междунационални случаи. Сега няма, разбира се, да се спирам на всички а, тези неща. Ще се спра на един проблем. Когато има спор, разбира се, когато трябва има спор, трябва да има равноправие. Никога не можем да кажем, че бащата има повече права или, или майката. Те имат еднакви права. И двамата родители. Има, разбира се, конвенцията от Хага, където се, е, се разписва, че в, при спор винаги трябва да се изхожда от интереса на детето там, да остане, където то е живяло и е свикнало с... има обичайната а, атмосфера и обстановка, там, където детето е живяло най-дълго. Това е разписано в конвенцията. Ние обаче не сме съд. Ние сме парламентарна комисия. По петиции. Разбира се, ние изслушваме тук само едната страна. Жълбоподателя не може, не знаем, познаваме другата страна. Така че, нека да бъдем честни и да заявим на жалбоподателя, можем да ви помогнем в този случай или в този случай не можем да ви помогнем и така нататък. Тук става въпрос за един казус, който е изключително сложен от правна гледна точка. Така че нека да бъдем честни спрямо жалбоподателите. Благодаря. Thank you very much. Mrs. Становка. Благодаря, госпожа Здановка. Благодаря ви, малко закъснях от заседания на друга комисия. Аз също исках да се включа в това обсъждане като член на работната група по закрила на детето. Аз съм участвала и в други изслушвания и обсъждания по таки подобни случаи, свързани с тази германска служба през последните 9 години. Специално тук в комисията по петиции. Господин Янк, не съм съгласна с последното, което казахте. Тези международни случаи не са толкова а, а, лесни. Не може толкова лесно да се прецени кое е най-доброто решение за детето. Дали най-доброто решение да остане в а, държавата членка там, където е родено. Не, не може толкова ясно да се каже. Толкова лесно. Трябва да се отчете всеки случай и неговите особености. Защото детето не е собственост на държавата. В нито един случай. Това е един неолиберален подход. Не можем тук да говорим само от политическа позиция. Аз се запознах с препоръките. А, и не смятам обаче, че трябва да се изпратят тези препоръки само към френските компетентни органи. Защо? Просто не го разбирам това предложение. Това по-скоро трябва да се обърнем към а, германските а, а, компетентни органи. Може би трябва да ми обясните или тези, които са изготвили препоръките, защо това решение, препоръките по петицията. Аз бих предложила следното. Не да повтаряме всички аргументи. Нека петицията да ни я затваряме. Нека да се обърнем към Европейската комисия за повече информация и писмото да бъде изпратено към германските компетентни органи и в частност Югентант, службата за крила на детето. Това приключва списъка на изказващите се. Госпожа Брайт, имате две минути, ако искате да вземете думата допълнително. Благодаря. Искам да кажа на немците. Добре. Бившият ми приятел ми изпрати няколко послания, казвайки ми, върви си във Франция и ти за ти си замина. Но за, за мене съдът е некомпетентен, тъй като моето дете бе с мене във Франция, бе записано в забавачница, т.е. аз бях започнала от нов живот във Франция. За мен правомо... правомощния съдът, който имаше правомощия, беше френския съд. Детето ми беше откраднато. Дет... Бащата искаше родителски права, но не е имал родителски права, т.е. той не е могъл да го е, вземе. Не може да се внесе жалба и иска в по време на изслушването. Това, което е направил бащата. Така че има безкрайно много нарушения, извършени от съда. Още повече, че немският а, закон твърди, че не могат да се да се променят родителските права, освен ако има а, е, някаква много спешно и е, извареден, извареден случай. Тоест, ако продължаваме така, Германия ще продължи да краде деца. Да, аз не бях женена за, за бащата, имах из, изключителни родителски права и моето е, дете бе откраднато. Така че, ако продължават нещата така, родителите, които не сме немци, никога няма да можем да си върнем децата с никакви обжалвания. А, да, аз живея наистина живея близо до границата. Много немци живеят от френската страна на територията и обик, обик, обикновено, когато деца биват от, от, отведени в, в Германия, веднага се казва, Югендам казва, децата са в Германия, така че вече е късно, нищо не може да се направи. Независимо всъщност къде сме, във Франция или в Германия, ние нямаме права. И слушах колегите, които а, настояваха да се достане тази петиция отворена. Никой, никой не настоява тя да бъде затворена, така че оставаме отворена и ще я препратиме към Комисията за правата на децата, за да имаме да, да получиме допълнителна информация. Някой друг има ли нещо да предложи? Господин Марианс. Благодаря ви, да. Прав, прав, права сте. Съгласен съм да не закриваме тази петиция и да предадеме петицията на групата, която а, се занимава с правата на децата. Но трябва да напишеме на Югендам и да, проте, да протестираме срещу прилагането на дискриминационни практики и на това, че те е, дават е, обик, обикновенно защитават интересите на немските граждани. Бихме искали и информация от комисията. Просто да ни кажат колко пъти не немски родител е бил изслушан и е спечелил дело в немски съд. Така че трябва да имаме цифрите и след това трябва да се, да се започне е, процедура за срещу Германия за прилагане на систем, системна дискриминация срещу не немски граждани. Защото ако не, не, не, не предприемеме нещо, нещата ще продължат так, такива каквито бяха. И Югендам и немските съдилища ще продължат да дискриминират не немските граждани. Благодаря, госпожо председател. Освен, че трябва да оставиме тази петиция отворена, Абсолютно съм съгласна с казането от господин Мариас, но мисля, че трябва да поискаме от комисията нещо допълнително, не само незначителната информация, която тя ни предостави. Аз настоявам комисията да проучи нещата в подробности, защото не знаеме. Да, имаме, имаме твърдения, тези твърдения може би не винаги са абсолютно подплатени, но комисията трябва да направи е, задълбочен анализ и проучване, за да установи има ли или няма дискриминация и ако има дискриминация, то е, да се е, сезират компетентните органи и е, да се. Но сега, това е, това е когато става дума за общи, общия начин по който се третират европейските граждани. Но тук става дума и за един конкретен случай la demande auprès de la Commission européenne, que notre Commission saisisse lorsqu'il... Бих искала също така нашата комисия да се обърне към немското правителство в момента, в който, в, който такова правителство има и да поиска от него обяснение. Елеонора. Like that... Аз в изказването си споменах писмо до немският министър на вътрешните работи. Така че от името на моята политическа група също смятам да сезираме правителството. Добре, ще направим следното. Изслушахме много ясно комисията. Комисията заяви, че няма нарушаване на европейско българското законодателство. Сега не можем в такъв случай да поискаме от комисията отново да установява има ли е, нарушаване на европейското законодателство. В такъв случай може би по-скоро да, е, да отправим писмо до Югендамт относно процедурите. Също така да се обърнем към френските власти с настояване те да осигурят необходимата подкрепа на своята гражданка и да се обърнем към немските компетентни органи с молба да се вгледат в начина на функциониране на Юнгендант. Татяна, а, аз мисля, че трябва, може би, да получиме подробна информация. На кого, кого, от кого искате информация? Не ви разбирам. Може би някакво проучване. Може би сега не можем да поръчам и да подобно проучване, но струва ми се, че трябва някъде да има статистически данни относно решения на съда при е, е, родители с различно гражданство. Сега господин е, Мартин Мартен каза, че обикновено 100% от родителите немци печелят делото. Абе да, аз не смятам, че няма да можем да получиме подобна е, информация, защото ще кажа, че тя е, е поверителна, но мисля, че можем да се, обадим, да се обърнем към Югендам, Вирджини. Е, не. Има има доста случаи и смятам, че можем да считаме, че се е, извършва дискриминация. Може би да стъпим на, на, този, на тази бройка и да кажем да, има дискриминационни практики. Moyen dont elle dispose la commission européenne si elle, se passe, si elle, se, si elle examine euh, ако Европейската комисия направи изследване на трансграничните случаи и да установи на основата на тези случаи има ли наистина дискриминация спрямо родители, които нямат немско гражданство. В такъв случай ще установиме количествено как се стоят нещата. The commission wants to come in here. Please go ahead. Thank you, chair. Благодаря комисията. Бих искала да уточна нещо свързано с статистическите данни. Е, Брюксел 2 не изисква събиране на статистически данни по случаите. Но в член 79 комисията съветва държавите членки да събират информация относно производствата и да, може би бихме могли да стъпиме на тези данни, но като цяло не разполагаме с необходимите данни И ако дадена държава членка просто не ни е предоставила данни, е, ние нямам на какво да стъпиме. Не, аз не смятам, че е нужно правно основание, залегнало в Брюксел 2, за да се направи проучване дали дадена държава членка действа дискриминационно или не. Мисля, че ние тук в Комисията по петиции разполагаме с достатъчно данни, които да доказват тази дискриминация. Но струва ми се, че въобще не е необходимо правно основание в Брюксел 2, за да се а, направи подобно проучване. Елеонора. Предвид а, това, че темата е много чувствителна, много човешка и персонална. Може би трябва да я обсъдиме в пленарна зала, да излеземе с резолюция и по този начин просто парламента ще привлече вниманието на обществеността върху този проблем. Просто ние трябва да вземеме официална позиция по тази така деликатна тема. Сега, не тук можем да решиме дали, дали а, ще внесем нещо в пленарна зала или не. Знаете, че подобни решения се взимат от а, координаторите. Така че можете просто да направите едно предложение към координаторите. Господин Мариас. Ара липон, όλες οι сега, аз бих искал да се придържаме към петицията, която разглеждаме в момента. Бяха направени няколко предложения и смятам, че бихме и могли да поискаме от комисията да установи има ли или няма дискриминация. В крайна сметка договорите казват, че дискриминация на основа гражданство, националност е нещо недопустимо. Тоест, да се установи дали практиките на Югендам са дискриминационни. Според мен подобно проучване трябва да бъде направено, комисията трябва да го направи, да ни предаде необходимата информация и ако установиме че има дискриминация, просто да заведеме дело срещу Германия за дискриминация. Не става дума за правно основание или за каквото и да било. Знаеме какви са практиките на Югендам. Нека Югендам докаже, че не германец е успял да спечели дело в Германия. Така, прекарахме доста време. Нека направим следното. Ще изпратим писмо на Югендамт и писмо до комисията с молба да извърши това. А това ще е просто едно искане или молба, която е малко по-различна от това, което правим обикновенно. И за това трябва много точно да изпипаме това искане. Сега, тук в момента говориме за хора, за деца. Нека да не забравяме това. Можем ли да приключим с това? Чудесно. И сега минаваме към следващата точка става дума за становище относно координацията на системите за социална сигурност и регламент 397. Нашият докладчик е Соледата Кабесонвис. Благодаря, госпожо председател. Както каза нашата председателка, през декември 2016 година комисията публикува проекта за регламент за модернизиране и упростяване на съществуващите правила за координация на системите за социална сигурност, като по този начин се подобрият упражняванията на правата на гражданите и да има възможност за преносимост на социално-осигурителните права. Но става предимно дума за пенсиите и за обещетенията при безработици. Сега в случай на безработица бихме искали да, мог, да могат обещетенията да бъдат преносими по същия начин, както пенсиите. Това е което искаме. Бихме искали също така да се установи срок. Срок, да речеме, до 3 месеца, в който човек може да получи обещетението си. да може всичките права, такива каквито човек ги има в собствената си страна, да бъдат преносими в друга държава членка. Колкото до уврежданията или инвалидност, на, насто, настояваме да се приложи Европейска карта за хората с увреждания също така да има общо определение за уврежданията съгласно Конвенцията на Обединените нации. Просто нямаме все още общо определение, няма консенсус в Европейския съюз. Защо е необходимо а, под, подобно а, определение? Защото тези правата на хората с инвалидност, с увреждания също трябва да могат да бъдат преносими. Но за това трябва да имаме еднакви критерии. Тоест, първо е нужно общо определение и второ хармонизиране на критериите. Защото ако а, примерно едно увреждане, което или се смята за увреждане в Испания, да се смята за подобно увреждане в Италия, да речем, или в, в Полша. И, по този, и е, след като има общо определение и човека има европейска карта, един човек, който с испанска карта за увреждане може да отиде в друга страна и да упражни своите се права. Също така смятаме, че трябва да бъдат е, изслушани и представителите на различните асоциации на хора с увреждания, които най-добре биха а, обяснили и какви са техните нужди. И също така смятаме, че трябва да, да има възможност за пренос на обещетения за здравни грижи. Тъй като Знаеме, че в момента е, прилаганията са много различни, в различните страни има различни системи. И в е, много в много случаи дори това право не се спазва. Бихме искали да се хармонизират изискванията, за да може всеки да има право да изисква възможност за упражняване на своите права във всяка една отделна държава. И всеки да има право на европейска медицинска карта, защото знаете, че в момента има много разлики, т.е. да има едни и същи критерии, едни и същи изисквания за получаване на тази карта и съответно за правата, на които тя дава право. Сега давам думата на колегите, които са докладчици в сянка. Господин Мариас. Петър, като че ли преди мене поиска думата, мога да говоря след него. Не, но първо, първо става дума за е, докладчиците в сянка. А ако вие като докладчик сянка имате да кажете нещо, кажете го. Е иδιαίτερα ενδιαφέρουσα η γνωμοδότηση και η απόψη. Смятам, че това становище, както и мненията на колегите са интересни. Хубаво е да обърнем повече внимание на следния въпрос. А именно, правата на хората с увреждания. И трябва това дебело да се подчертаем. Европейският паспорт за инвалидност и неговото въвеждане е идея, която може да бъде принос в, по темата. И разбира се, държавите членки би следвало да бъдат много по-активни, защото има такива държави членки, които ограничават правата на хората с увреждания, например Гърция. Гърция страда от натиска на тройката и съответно няма пари и за хората с увреждания. Втория въпрос, на който бих желал да обърна внимание, това са пенсиите и пренасенето на правата. Европейския съюз казва, че може само да координира тази сама, но това също не въжи за Гърция. Например, тройката взе решение за съкрещаване на намаляване на пенсиите с 60 до 65% в Гърция. И това е недопустимо. Недопустимо е да бъдат съкратени още повече пенсиите в Гърция. Те могат да бъдат заплатени с кредитите. Ние сме за Гърция е заплашвана. Така че, ако не вземете кредит, ще ви се съкратят пенсиите. Така че Европейският съюз посредством тройката в Гърция отново се намесва в нашите вътрешни въпроси и това се отразява върху непрекъснатото съкръщаване, намаляване на пенсиите. Сега, въпросът с пенсионните права също е много важен. Разбира се, че тези права всеки може да пренася в всяка е- една държава членка и трябва процедурите да бъдат облегчени. Следващия въпрос. Помощите за безработица. И друг път съм казал. Ние трябва да се подкрепяме идеята за европейски а, помощи за безработица и съответно тези права да бъдат пренасани в друга държава членка. Защото живеем във времена на мобилност. 5000 гръцки младежи е, напускат е, Гърци всяка година, работят в чужбина, съответно те би следвало да се възползват от тези допълнителни а, е, помощи. Тоест, те трябва да се предоставят на всички. Само 15% от безработните получават помощи в Гърция. Така че, моля ви, нека да, не, да обърнем достатъчно внимание на тази тема. Сега Пейтър има думата. Да, благодаря ви. Е, аз ще се изкажа от, колега, от името на колегата Валеза, който не може да присъства, който е докладчик в Сянка, така че той благодари и на докладчицата за а, е, добрата работа и сътрудничество. Очевидно е, а, е, по тези въпроси а, трябва да се а, работи на европейско ниво, да се подобри координирането и това са, разбира се, съществуват и а, въпроси, по които, които все още няма договореност и консенсус, които не се прилагат а, е, еднакво навсякъде в Европа, липсва прозрачност, въпреки че има а, разпоредби. Особено е, деликатен е проблема с а, пограничните работници. Европейския съд има становища и решения по такива случаи и те трябва да бъдат отчетени. В предложението се подчертават правата за социална сигурност, мобилността, както и закрилата на всички членове на семейството. Става въпрос за достъпа до социални услуги на, на лица, които не са в трудоспособна възраст или не са трудоспособни, например помощи за майчество, за бременност, за болест и така нататък. Всичко това са важни въпроси и е, има проблеми към момента. Европейският парламент е получавал многократно петиции, свързани с проблеми, координиране на социално-осигурителните системи, заплащане при болест, за грижи социални и така нататък. Така че темата е много важна, подчертавам докладчика в сянка и благодари за сътрудничеството с докладчицата, както и с останалите докладчици в сянка и се надява, че те ще работят плодотворно. Благодаря ви. Госпожо Кунева, моля ви съвсем кратко и стегнато, защото нямаме време. Да, благодаря ви. Уважаеми колеги, аз също бих желала да се изкажа по това становище относно а, доклада за системите на социална сигурност. Соледа Труис е, изготв... е докладчик и аз много ви благодаря тя правилно отбелязва а, а, в доклада, че трябва да бъдат включени не само студентите, но и хората с увреждания. Това са много големи социални групи, за които Европейският съюз също май не вижда, че те са мобилни, те се движат, те имат право също да избират да живеят или работят в различни държави членки. И също хората с увреждания са изправени пред проблеми с мобилност. Например, аз съм българка. След това а, започнах да работя в Гърция. А, там а, имах катастрофа, съответно а, получих увреждане, инвалид съм и а, сега живея във Франция. И съм благодаря още веднъж на докладчицата, която включи тези две социални групи. Например, студентите. Студентите желаят да придобиват дипломи, допълнителни квалификации в различни държави членки. Тоест, тук става въпрос един вид за иммиграция от една страна в друга страна. И тук не говоря само за Европа не само за Европейския съюз. Тук става въпрос най-вече за Южна Европа. Από το 2010 μετανάστευσαν 700.000 άνθρωποι. И от 2010 година 700 000 гърци са напуснали страната. И 40 хиляди годишно са тези от 2009 а да не говорим за броя мигранти, стотиците хиляди, които влизат в е, Гърция през последните е, години. Например, гърците предпочитат, е, работят и в Великобритания, Германия. Измененията, които се предлагат, са много важни. Ние приветстваме идеята за европейски паспорт за инвалидност а също така предлагаме и европейски паспорт за социално осигуряване. Не бива да се дискриминират хората, които търсят работа. Естествено е, че всички безработни трябва да имат е, социално осигуряване. Но не само тези, които търсят работа. И без значение къде търсят работа, навсякъде в Европейския съюз. Съгласни сме с изменение първо и второ. Тук се упоменават критериите за инвалидност. Помощите за дългогодишни грижи също трябва да бъдат упоменати тук, но не в друга глава. В главата за здравно осигуряване. И ние ще внесем нашите изменения съответно. През последните години в Гърция се случи нещо важно. Има ново законодателство за, хора с, за хората с увреждания. Освен това, в Гърция се планира Госпожа Кунева беше прекъсната. Та. Много е важна ролята на докладчика. Така, председателката. Комисията е тук. Имаме представители на комисията. А, госпожо, госпожо Данока, имате, искате да се изкажете. Да, благодаря ви съвсем Изключи се микрофона на госпожа Данока. Не чухме изказването на госпожа Данока. Да, нека сега да чуем комисията. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички присъстващи. Ние също бихме желали да поздравим докладчицата за работата по това а, важно досие. Става въпрос за предложение, което е включено в съвместната декларация на нашите институции по законодателните приоритети, така че за нас е също приоритетно това досие за всички европейци, за всички нас, е, разбира се, е много важно правото на мобилност, правото на свободно движение в Европейския съюз. А това право няма да бъде възможно без координиране на социално-осигурителните системи. Така че тези разпоредби е, ще защитават е, социално-осигурителните права, когато европейските граждани се преместват от една държава членка в друга. От 59-та е, година съществува тази разпоредба и съответно те са актуализирани непрекъснато, като се отчитат е, промените в реалността и в социално сигурителните системи. Ние не възнамеряваме да хармонизираме националните системи, те не са приоритет на е, правомощията на комисията, а бихме желали да разгледаме проблемите, особено в трансграничните ситуации. Може би помните, че това предложение от декември 2016 година предложението, което разглеждате днес, именно отразява политическото ангажимент на комисията а, да насърчава трудовата мобилност, да се опростят правилата, за да могат те лесно да бъдат прилагани на практика. Според нас това е балансирано предложение. От една страна то насърчава свободното движение, защитава правата на гражданите, от друга страна се предлагат нови инструменти за националните органи да разкриват случаите на измами и злоупотреби и съответно да се борят с тях. И съответно ние правим връзка между мястото там, където са плащани вноските и мястото, където се получават помощите. Има някои изменения, които са целеви. Пет сфери безработица, помощи, достъп до помощи за безработица, липса на мобилност и съответно помощи за семействата. Надяваме се, че бързо ще постигнем напредък по това важно досие. Благодарим на вашата комисия за подкрепата и очакваме с нетърпение вашето становище. Председателката, благодаря ви. Радваме се, че и за вас това досие е приоритет. Благодаря и на Солидат, Солидат за работата. 27.3 часа можете да изпратите своите изменения. Ще гласуваме на 24 април в комисията МПО. Ще се гласува на 19 юни. Сега бързо нека да преминем към последната а, точка. Трябва да приключим след а, 6 минини. Аз съм докладчик а, по становището мониторинг на прилагане на европейското законодателство от 2016 година. Ще ви представя проекта за становище. Темата е важна за комисията и се надявам, че също и водещата комисия също бързо ще работи. Това е комисията по правни въпроси. Европейското законодателство, разбира се, не винаги се прилага правомерно. Именно заради това гражданите се обръщат към нас тук в нашата комисия, тъй като става въпрос за неправилно разпределение на правомощията, т.е. правомощията са по, някои, по някои теми са на държавите членки, по, по някои въпроси на комисията и понякога те са споделени. Това трябва ясно да се разбира, защото ние ясно виждаме от петициите, които получаваме тук, че виждаме, че не всички европейски законодателни актове са напълно а, транспонирани или съответно се прилагат. Тоест имаме а, нарушаване на, закон, на договорите. Ние бихме желали, разбира се, а, подобни а, случаи да не се случват или по-рядко да се случват. А, така че ние, разбира се, изхождаме и от петициите. Очаквам всички ваши предложения за подобряване на текста. Успях само за две минути. А сега имате думата. Господин Малинов. Да, благодаря ви. Е, исках да взема думата тайна е, напред да ви благодаря и да ви поздравя за е, проекта на становището. Наистина ви благодаря. Виждам, че наистина е много трудно да се работи, особено когато има чувствителни теми и да запазите хладнокръвие. Тази тема конкретно е много важно. Е, естествено, вие трябва да изхождате от името на комисията по петиции. Имам три изменения, които искам да внеса, да представя. Винаги трябва да подчертаваме ключовата роля на нашата комисия, така че моето първото изменение е в тази насока. Освен това, трябва да подчертаем колко е важна прозрачността, особено когато става въпрос за наказателни процедури. Third one, I would like to underline one... И по и пилот. Един конкретен пример ще, пример ще ви дам. Например, продукти от една марка се продават в различни държави членки с различно качество. И едновременно, благодарение на петициите всъщност и други инструменти, виждаме, че а, има разграничаване. Комисията разработва нова методология. Не знам обаче дали е възможно. Би било добре да се включи пример, който да покаже, че може да се постигнат бързи резултати от нашата работа. И още веднъж благодаря за чудесното становище. И аз ви благодаря. Благодаря, че бяхте толкова конкретен. Госпожа Пройс. Yeah, благодаря, госпожо председател. Съвсем. Аз също искам да благодаря за чудесното становище, проекта за, за вашето становище. Съгласна съм напълно с повечето въпроси от вашето становище, правото за петиции, а, и че това е достижение на европейската демокрация. Това също трябва да се подчертае. Разбира се, че трябва да бъдат разкривани а, всички проблеми, свързани с прилагането на европейското законодателство. В, а, разбира се, благодарение на прозрачността се разкриват всички тези проблеми. Що се отнася до броя на петициите, е, хубаво е да се посочат тези петиции, където наистина има някак нещо, което е постигнато. Например, по iPilot, програмата, която доведе до процедура по, наказателна процедура. И тук става въпрос конкретно за 2016 година, за сферите вътрешен пазар, основни права, околна среда, и а, моите изменения са свързани с а, тези области. Съгласна съм, че а, вие опоменавате създаването на обща политика за защита, за отбрана и смятам, че държавите членки трябва да проявяват повече солидарност. И разбира се, това трябва да било да се подчертава. Тоест, всички държави членки трябва да изпълняват ангажиментите си и задълженията си. Благодаря за сътрудничеството и за работата. Очаквам с нетърпение да продължим нашата работа. Смятам, че това е много важна тема, а именно подобряването на прилагането на европейското законодателство. Аз също ви благодаря, каза председателката. Господин Мариас има думата. Я да видим сега дали ще успеете за 30 секунди. Да, благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, това становище е много интересно. Аз ще ви изпратя коментарите и измененията в писмена форма. Много е важно да знаем как се прилага европейското законодателство от държавите членки. И те трябва да покажат повече солидарност по въпроса за беженците. Гърция и Италия не могат да поемат повече мигранти, повече беженци. Бихме желали Комисията и Европейският съюз наистина да каже кои са страните и да направи нещо с, с, с тях, които не желаят да бъдат солидарни. Сега се обръщаме към комисията господин Слотиас. А, извинявайте. Да, Слотиас. Да. Господин Слотиас от комисията. Да, благодаря ви. But, uh, first of all, I would like to uh, the uh, rapporteur for preparing this draft. първо давам думата на господин Шолтес. Много сходни имена сте, извинявайте, обърках ви. Аз също съм а, съгласен с а, а, това становище и а, наистина тази инициатива е много важна, как се прилагат европейските законодателни актове в държавите членки. Бих желала да предложа следното. Ние ще предложим някои изменения също по текста. Вие сама казахте, че в някои случаи трябва да бъдем по-критични по отношение прилагането на европейското законодателство. И съответно се надяваме, че ще спазим срока за подаване на измененията. А, да подобрим текста. Да, благодаря ви, да. Аз също желая текста наистина да бъде по-интересен и надявам се а, той да бъде така взет а, на сериозно от съответната водеща комисия. А сега представителя на комисията, господин Слотиас. Благодаря, госпожо председател. Да, ние също ви поздравяваме за добрия текст и а, приветстваме а, също така вашите предложения, които подпомагат нашата работа, защото вие а, посочвате конкретно проблемите, където желаете да, да се намерят добри решения, например прозрачност а, и давате примери за това. А, да, нямахме представа, например, за броя петиции, които разглеждат тези проблеми и се надявам да разработим технически инструменти, които да наистина да да, да имаме по-добра статистика, защото а, нямаме ясна представа а, за броя на петициите и броя на а, жалбите. Това не е съвсем ясно. Комисията има вече нова стратегия. Също така е, да разполага с по-ясна представа за е, както всички институции да и получават тази информация за петиции и е, жалби и съответно гражданите да са наясно кога и в какви случаи те разполагат с механизми за, за жалби и за средства за правна защита. Разбира се, ние също не сме удовлетворени а, от а, всички а, случаи. А, понякога са на лице а, а, механизми а, а, за жалби, а, които са местни, на местно ниво, национално ниво. Така че комисията а, също смята, че трябва да се а, е, има по-голяма съвместимост с европейското законодателство. I'll leave it at that, uh, given that I have very little time. Thank you. Okay, we're... Имайки предвид uh, времето, uh, да, това е всичко от мен. Да, благодаря ви. Благодаря ви, че вие също сте заинтересовани от това институциите да работят по-добре помежду си. Искам да благодаря на всички вас и се радвайте на слънчевата светлина.